финансите отделени за екологични проекти, а целта, нормата беше 26%. Не случайно не, не прилагаме национални квоти, а отделно разглеждаме регионалните кредити. Географската диверсификация се повишава. Италия, Германия и Франция, основните акционери, а, техния принос а, се нам, спадна до под а, 40% през 2018 година. Делът като процент от БВП обаче е по-ясна, мой е по-ясен показател. В това отношение а, говорим за Гърция, Естония, Португалия, България и Литва, които са основните реципиенти а, а, като дял от БВП е, за 2018 е, година. Мисля, че това е, е много добър резултат. Банката продължава, е изпълнява и ще продължава да изпълнява целите си. Следваме плана Юнкер и даваме много сериозен принос за работните места и растежа в Европейския съюз, както и за външна дейност извън Европейския съюз. Ние сме банка на Европейския съюз и ние сме нещо повече от съвкупността на нашите национални интереси. И ние със сигурност сме институцията на Европейския съюз, която носи добри новини. Ние няма да спрем да подкрепяме инвестициите в целия регион и ще работим с за решаването на структурните и кохезионните предизвикателства а, в Европа и на единния пазар и по отношение на ролята на Европа в света, която се променя драматично. Благодаря ви. Благодаря, господин Хоер. Следващият оратор е комисарка Тайнен. Моля. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа членове на Европейския парламент. Първо искам да благодаря на господин Пириски, както и на други, които участваха в тази дейност. Това е един отличен доклад. Всички знаят, че ЕИБ е основен елемент от инвестициите в инфраструктурата, новаторството, в много части на Европа, климатичните изменения, аудиовизуални и други инвестиции. Комисията подкрепя стратегията на Банката за климата, която е много амбициозна. Тя цели да постигне целите ни от Парижското споразумение. Увеличените инвестиции, особено В и енергийната ефективност, кръговата економика, съсредоточаването върху продукти, които имат силно въздействие, са ключови за постигане на всичко това. Съвещателните услуги също са важни. Те са насочени към дружества, които работят в нови сфери, като например кръговата економика или изкуствения интелект. Такива услуги са нужни. Нужно е също така да се види как финансовите потребности отговарят на наличностите. Банката продължава да наблюдава дали инструментите отговарят на целите, тъй като економиката се променя. В контекста на Брексит приветстваме усилията на банката да направи така, че да постигне инвестиционните си цели, без да се засегне капитала й. Що се отнася до кредитирането извън Съюза, както говорихме и по предишната точка, Работи се в тясно сътрудничество с Европейската комисия, за да се намери решение и да има предвидимост – за ЕИБ след 2020 година. Несъмнено е, че ЕИБ ще продължи да играе изключително важна роля в насърчаване на интересите на Европейския съюз в чужбина и изпълняване на програмата до 2030 година. Благодаря. Благодаря. Господин Катайнен. Давам думата на господин Дартмус. Благодаря. да периферизирам речта на Марк Антони. Аз а, съм дошъл да, да похваля да, да, управлението на банката, а не, а не а, да го критикувам. Изпълнението е изключително впечатляващо. В резултат от това банката в момента има по-силен баланс от Deutsche Bank, например. Британското правителство има 16% акции, което възлиза на 39 милиарда евро. Ние искаме тези средства, тази стойност да остане там, затова е изключително важно да се придържаме към, към търговските практики и принципи. И политизирането на, на а, кредитирането е нещо, което трябва да се противопоставяте. Най-вече ако тези искания идват от зелените партии и техните сателити. Е, е, Благодаря, господин Дарт. Сега, от името на НП. Давам думата на господин Дойч за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин председателю, господин комисар, уважаеми колеги. Не, че искам да съм любезен, но искам да поздравя господин Пирински за изключително висококачествения доклад. Този доклад изключително добре резюмира това, което установи Европейския парламент последните години по отношение на Европейската инвестиционна банка. Този доклад отразява също така и критиките, които са включени в докладите на Европейската сметна палата – има определени проблеми, има и елементи, които липсват в банката, както казва и доклада. Европейската инвестиционна банка обаче работи добре. Работи така, както би трябвало да работи. Ще посоча някои от проблемите. ЕИБ е банка. Има проблеми с кредитирането в Европейския съюз. Има такива проблеми, но Петнайсетте държави, които са членки преди 2004 година, като, са ли, като че ли са основните бенефициери на кредитите, които идват от тази банка. Освен това смятаме за изключително важно а, и останалите държави членки да получават средства, както и държавите от Западните Балкани. Благодаря. Давам думата на госпожа Аяла Сандър сега. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя най-сърдечно господата Катайна и Хайер и им благодаря за това, че са днес при нас. Също така поздравявам и колегата Пирински за неговия доклад. Той доказа своите знания, придобити в течение на години и своята мъдрост и те намерят отражение в доклада относно дейността на Европейската инвестиционна банка. Най-вече, когато се има предвид, че и Сметната палата трябва да даде своята оценка. Искам да се спра сега на три основни точки. Първо, териториален баланс. Господин Хоар, вие Казахте, мисля, че правилно съм ви разбрала, че тук сте постигнали значителен напредък през 2017 година. Вие споменахте пет държави, които всъщност са най-големите бенефициери. Е, Испания и Италия също обаче се възползваха от подобни заеми от ЕИБ. Така че, ако вземем всичко заедно, вероятно напредъка не е толкова голям. След това миграцията. Вие казахте, е, от Африка идва основния проблем, но и от Близкия изток също. В Африка там се предвиждат микрокредити за микропредприятия и е, вашата банка е сключила много подобни договори, но когато погледнем на практика как стоят нещата, при много от тези микропредприятия нещата опират до нула и това не създава загриженост. Е и Б трябва да бъде и банка за политика за развитие на нашите най-важни партньори. И трето, иновации. Е, току-що започващите бизнес изискват от нас финансиране и затова трябва да се намери отговор. Позволете ми един заключителен коментар. Бях изненадана, че работните места, създадени чрез проекти, не са измерени, не са изчислени и също така не е определено как е, такива проекти се отразяват върху заетостта. Благодаря. Благодаря и много ви моля, спазвайте вашия предвиден регламент за изказване. Следващият оратор от името на ЕКР, господин Чернецки, за една минута. Госпожо председател, господин председател на ЕИБ, господин комисар, уважаеми дами и господа! Първо трябва да посоча, че всъщност става дума за policy taker, а не за policy maker, когато говорим за вашата банка. Например, ако вземем предвид е, всички тези въпроси, свързани с климата, те се решават от държавите членки, т.е. от е, собствениците на дялове. Освен това, Европейската инвестиционна банка функционира и на базата на собствени политически насоки, но и съгласно мандата, който е възложен от законодателя. Планът Юнкер и ЕФСИ, между тях има разлика. 25% е, са при собствените политики и 40% при плана Юнкер. Това са красноречиви цифри. Аз искам да изразя една резерва. Проектите, които наистина имат добавена стойност за местното население, вие говорихте за тях – Понякога обаче нещата изглеждат доста противоречиво. Понякога целите, свързани с климата, когато е, ги погледнем малко по-строго, нарушават и блокират инвестициите. Благодаря, господин Чарнецки. Сега от групата АЛДЕ, господин Али за две минути. Uh, Благодаря, госпожо председател, уважаеми комисар Катайнен, господин Хоер. Основната роля на ЕИБ е да гарантира стратегически публични инвестиции с висока добавена стойност, като по този начин се подпомага устойчивия растеж. Като пример за това, през 2015 и 2016 година ще се подкрепят инвестиции на стойност 544 милиарда ще се добавят 3,2% увеличение към брутния вътрешен продукт, ще се създадат 2,25 милиона работни места до 2020 година. През 2017 година ИБ си изпълни целите в унисон с оперативния си планк. Договорените от банката кредити са достигнали почти 70 милиарда евро, които 90% към бенефициенти в Европейския съюз. Четири стратегически области иновации и умения, инфраструктура, проекти за околната среда и малки и средни предприятия. Малките и средни предприятия, разбира се, са гръбнака на економиката. Резултатите биха били по-добри с проактивна политика за увеличаване на финансирането. Удовлетворени сме от заключението на Родния комитет, че а, финансовите отчети, одобрени от борда на директорите, представят реално и обективно финансовата позиция на банката и отразява а, точно финансовите транзакции. Добре е да се отделя повече внимание към средносрочните и дългосрочните ефекти от решенията, за да се ускори възстановяването и се подпомогат някои сектори и географски райони. Е, е основна роля играе Европейския фонд за стратегически инвестиции. Мобилизираните инвестиции към края на 2017 година надхвърлят 207 милиарда евро. Въпреки някои географски дисбаланси, подобрението в прозрачността е много, яс, много явно, чрез, става, става чрез публикуването на решенията на инвестиционния комитет на ЕФСИ, както и на документите на управителен съвет и протоколите от срещите. Благодаря. Сега давам думата на господин Тарант за минута и половина. Кидоксия puheenjohtaja. I'm not going to... Няма да правя оценката, която даде графа на Дартмут. Той говореше за това, коя е по-търговска банка, Deutsche Bank или AB. Много се радвам, че инвестиционната банка не се сравнява с Дански банк която участва в много съмнителни операции. Бихме искали, независимо от това, че отказвате господин е, Хойер, е, да видим какво казват вашите аудитори за Volkswagen и връзките ви. Хубаво е да видим какво пише. Инвестициите са една отлична политика и макар, че господин Чернецки може би иска вашите инвестиции в а, а, въглищата в Полша да продължат, според мен трябва да го подкрепим, като не инвестираме в невъзобновими енергийни източници. Благодаря, господин Тарант. Сега от Обединената левица господин Фланаган за две минути. С няколко резерви мога да подкрепя доклада. Благодаря господин Пиренски. Това описва се банката като една, един от успехите на Европейския съюз и през следните е, години финансира все повече малки и средни предприятия което е една целева група, която се пренебрегва от конвенционалната банкова система. Не само у нас, а и в Европейския съюз. В Ирландия нашите банки, всяко от които е била спасена от, от народа, са абдикирали от отговорността си към този сектор да, инвес, да, инжектира, в, да инвестира в реалната економика. Разбира се, Разбира се, това а, Европейската централна банка е, играе доста лоша, отрицателна роля за развитието на малките и средни е, предприятия. Намаляването на активите през 2017 година от страна на Централната банка е сериозна, сериозна а, стъпка към пълното деинвестиране в а, тези а, активи. Нека се опитам да ви го проведа това. Продължава да се уважават ЕЦБ, ЕЦБ 2017 година все още повече. Централната банка на Ирландия пострада с 4 милиарда от това. Поради, поради все повече и повече банки, които излизат в несъстоятелство. А, Ирландия бе обект на изнудване на нашето правителство. Предстои още 12 милиарда да загубим през идните години. Всичко това става без да се изстреля един куршум, разбира се, и без да се оплака дори никой. Още веднъж поздравявам господин Пирински и поздравявам и ЕИБ, но, но дали Европейската централна банка ще се вслучва в това също така? Благодаря, господин Фланаган. Сега за НС, господин Анеманс, една минута. Да, ЕИБ не би трябвало да следва модата. Има препоръки, техните инвестиции да станат все по-зелени, екологични, макар че те са над 25% целта, която са си поставили. Европейската комисия дори не може да постигне своята цел от 20%, докато банката е на 25%. Банката ще инвестира повече в изоставащи райони, където има лоша инфраструктура, изтичане на мозъци, и липса на добри институции. Но не мисля, че това е ролята на тази банка. Ролята е да работи в рамките на пазара, да използва стълбовете, МСП, инфраструктура, транспорт и така нататък. ЕИБ трябва да си остане банка с а, добри банкови проекти, а не да бъде политически инструмент. За това ще се въздържа по този доклад. Благодаря, господин Анеманс. Давам думата сега на госпожа Гресле. Моля. Госпожо председател, господин заместник председател, господин Хоер, Наистина много се радваме, че сте тук и сега ще се опитам да говоря точно по темата. Ние знаем, че вие постигнахте значителен напредък в управлението на банка, за което ви благодарим. Обаче все пак имаме някои предложения във връзка с това, което още може да се направи. Искам да припомня за максималната транспарентност и отчетност на дейностите на ЕИБ, най-вече по отношение на нас и ще се опитам да намеря подходящо време за консултации в нашата комисия. Аз мисля, че по отношение на прозрачността може да се подобрят нещата на оперативно равнище и на ръководно равнище. Ние смятаме, че задължението на отчетност на ЕИБ най-често се изчерпва с гланцирани брошури. Нека да бъдете малко по-конкретни, по-подробни вие можете също да посочите пред нас какви са административните ви разходи, кои операции колко струват. Също така можете да ни представите мониторинг на финансираните от вас проекти след 7 години. За мен би било твърде интересно да получа такива данни. Би било добре, ако знаем колко частни средства са привлечени в проектите на ЕИБ, защото нашето впечатление е, че публичните банки привличат само публични средства. Затова смятам, че тук има още какво да се направи. Искам също така да направи банката повече във връзка с насърчаването на жените. Добре е да сте заобиколени от мъже, но нека да има малко повече жени. Благодаря ви още веднъж, че дойдохте тук. Благодаря, госпожо Гресле. Следващият оратор – господин Либерацки, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин председател. Позволете ми да не задам въпрос за квотите за жени. Нека да останем при дейностите на банката. В лицето на господин Пирински имаме добър докладчик и моите заключения в случая са следните. Една здрава институция, която е ориентирана към успех, както се казва в банковото дело, тя функционира за да изпълнява целите си, които същевременно са обвързани с добра дейност на една инвестиционна банка. Вие сте наистина такава. И аз искам да изразя моето задоволство, че ЕИБ финансира и насърчава растежа и развитието. Разбира се, тук трябва да има обвързване на средствата на и B с тези на ЕФСИ, така че е, от частни източници да могат да се привличат средства, blended finances, така може да се увеличи нашия инвестиционен обем. През 2017 година се подобри географския баланс, обаче искам да кажа нещо не само по отношение на вас, но и е, във връзка с консултациите и познаването на модерните финансови инструменти, най-вече от страните, които нямат достатъчно опит в е, тази насока. Благодаря, благодаря за 7 секунди допълнително, които получих. Благодаря, господин Либерацки. Следващият оратор е господин Мария за една минута. Кирия Хогер, Господин Хойер. Мълчанието е злато, казва поговорката. Вие нищо не казахте за Фрапорт. Аз ви попитах за Фрапорт. Попитах ви за инвестициите. Чуждестранните инвеститори имат нужда от пари. Трябва да имат обаче собствени пари, а не само да използват европейските средства, за да правят инвестиции и да заграбват държавни активи. Международното летище в Атина там 250 милиона евро получиха международни инвеститори, дойдоха от етап тези пари, т.е. от вас, за да може да се удължи договора с още 20 години. 1,5 милиарда се дадаха на ТАК, многонационална фирма. БП също получи многонационална фирма. Господин Катайнен не можа да ви защити, защото средствата, които давате на МСП са трохи, дреболии. Имаме ЕФСИ, включва Гърция. Защо мислите, че получаваме толкова много. 280 на Фрапорт, на Космоте над 180, т.е. Deutsche Bank, тъй като те са техни, над 300 на френски многонационален консорциум, който а, отваря една фирма за природен газ. 700 милиона евро от ЕФСА са отишли за так. Ето за това казвате, че Гърция получава много средства от ЕФСИ, защото те са влезли в Гърция, но дали са влезли в Гърция? Влязаха в ръцете на многонационалните фирми. Нека да си кажем нещата право в очите. Благодаря. Следващият оратор е господин Ван Нистелрой. Моля. Eh, Госпожо председател, господин комисар, няколко думи от регионално гледаще, като координатор от комисията Реги. Господин Хойер вече вече направи, е, запозна с анализа си за, за това как планират да се възстанови баланса след рецесията. Но това е един дебат, който трябва да продължи и темата трябва да продължава да се гледа. И много добре отразена е ясно в доклада на господин Пирински териториалното измерение. После, вашата съвещателна роля. А, говорихте за Invest EU. Това е един а, нов център, хъб, в който вие ще участвате. А, трябва ни а, много по-целенасочена дейност в това отношение. В момента мисля, че положението е такова, че се е, осигуряват средства, осигуряват се консултанти, експерти, но все още не е тръгнал а, а, проекта. Изостава, закъснява. Надявам се InvestEU а, да, да спомогне за, за, за по-бързото начало. А, не е толкова ограничена и ексклюзивна е вашата позиция в структурата на EU e и се надявам, че ще имате възможност да се сътрудничите с други а, партньори. Комисарият каза, че EU e ще бъде движен основно от политиките, за това говорихме вчера и а, за това също ще трябва да докладвате и за яспер си, ако може днес да ни кажете малко повече за това. Но мисълта ми е, че ролята ви се променя. Права е господа, госпожа Гресли, трябва да работите и върху управлението. Благодаря, господин Ван Нисълрой. И последният оратор в тази дискусия, господин Кели, за минута и половина. Не ви виждаме много често, господин Хор, тук. Може би защото в крайна сметка не работите тук. Но е хубаво, че пък днес сте при нас. Хубаво е, че може да ви слушаме, да поговорим по различни теми. Също това е една възможност за нас да ви похвалим за отличната ви работа по насърчаване на инвестициите и особено когато тя води до просперитет. Близо трилион последните години са вложени в над 160 страни. Това е много впечатляващо. На първо място трябва да се спомене ролята ви да, за да излезем от рецесията последните години. Е, тази роля е наистина значителна. Също смятам, че отворихте и офис в Дъблин с господин Мърфи. И искам и него да похваля. Той работи отлично. Има отлично сътрудничество с мен, както искам да кажа нещо и за господин Катайнен. Проведаха се много семинари за ФСИ в мой избирателен район. Те бяха много успешни. Вие го посочихте малко по-рано. Много се радвам, че имаме докладчик, който работи много добре. Ние гласувахме в Комисията по промишлеността да продължим в тази сфера за инвестициите в е, инвестиции в Европейския съюз, Инвест EU. Искаме малко повече да се подкрепят МСП. Съгласен съм с докладчика, който ни казва, че е нужно също на МСП да се предоставят съвещателни услуги, за да видят те възможностите. Отлична работа. Хареса ми това, което казахте за Брексит. Държавите членки се надявам да бъдат точно толкова щедри, колкото и вие, когато Обединеното кралство се отегли и е, отегли своето финансиране за общия ни бюджет. Благодаря ви. Китос, едостая Кели. Благодаря, господин Кели. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Господин Здроевски, за една минута. Благодаря. Кои са най-важните моменти в този доклад и в тази дискусия? Ефси има добър ефект и това ни радва. Обаче, лостовите ефекти може би не са толкова големи, колкото бяха планирани. Може би сме планирали твърде оптимистично. Географските различия са по-слабо изразени, но този процес намира бавно подобрение. И това, което още е важно, инвестиции в космически технологии. Тук наистина трябва да направим много повече. Това, което е особено важно е планирането. Разбира се, не схващайте това като критика, защото това, което чухме в дискусията, беше много интересно. Господин председателя на е Б превиши е, много е, своето време за изказване, а господин Катайнен използва само 60% от предвиденото за него време. Благодаря. Господин Полчек за една минута. Слова. аз съм си ведом позиция Европска инвестична банка. Благодаря, госпожо председател. Е, по отношение на положението на е Б, тя инвестира в стратегически области, устойчив растеж и Заетост. Това е много важно за малките и средни предприятия и за изостаналите региони. Също така, друга цел е да насърчава баланса и териториалното сближаване. Като говорим за малки и средни предприятия, според годишния доклад, 40% от, инвести... от инвестициите са а, били направени именно в малки и средни предприятия. Сигурен съм, че това е една изпълнена цел. По-внимателен бих бил, когато става въпрос за кредитиране. Кредитирането, естествено, трябва да бъде ефективно и резултатно, но при такива нестабилни финансови пазари е, трябва да сме особено предпазливи. Това е нещо, което сега не бе казано. Благодаря, господин Палчък. Сега давам думата на комисарка Тайнен. Госпожо председател, Искам да благодаря на господин Кели за работата ми в неговия избирателен район. Знам, че той не е единственият. Исках обаче да посоча неговата работа като пример, защото точно от това имаме нужда. Трябва да казваме на гражданите, на дружествата, какво има в наличност, какво могат да разполагат и как могат да извлекат полза от Е и Б, какво предлага ФС, защото иначе хората не са запознати, не знаят за какво става дума европейските институции, финансовите ни инструменти не винаги са толкова прости за разбиране, като заема от друга банка. За това трябва да се обяснява. Някои държави членки са извлекли по-голяма полза от други, казахте в някои региони също, от ЕФСИ, например. Това се дължи най-вече това, че е имало активни политици или публични органи на властта, които са информирали гражданите за това какво има в наличност. На второ място искам да благодаря на депутатите за консенсусния и цивилизован дебат. Това е една отлична възможност да продължим от тук нататък. Благодаря ви. Благодаря, господин Катайнен. И сега давам думата на господин Хаер. Моля. Much, Благодаря, госпожо председател. Изправен съм пред дилема. Критикуват ме, че съм си надвишил а, времето, но пък съм събрал 20 въпроса, които очакват конкретен отговор, така че моля да, се, да ме извините, ако не всички получите отговор, но ще се опитаме да ви изпратим такъв максимално скоро. Няколко общи бележки. Регионалното разпределение, това е въпрос, който, е, към който съм особено чувствителен. Всеки, който смята всеки най-често смята, че неговата страна е, е в неблагоприятно положение, защото е получила едно евро по-малко от съседите. Разпределението основано на БВП, процент от БВП, поставя Гърция на първо място, после Португалия, Кипър, Полша. Това не, е нещо лошо ли има в това? Мисля, че точно такова приоритизиране очаквате от нас. Това е, това е една област, в която бележим същински напредък. Второ, инфраструктура чухме няколко пъти по време на дебатите. Европейския проблем има много сериозен проблем с качеството на инфраструктурата. Не инвестираме достатъчно в поддръжката на инфраструктурата което води до структурна амортизация на инфраструктурата ни. Много по-привлекателно е да се е, строят нови обекти, отколкото стари. Това е въпрос, който трябва да се замислим. Въпрос. Имаме сериозен проблем с намирането на съфинансиране, други източници. Над 70% от а, нашето съфинансиране идва от банки. А в Штатите разпределението е точно обратното. Така че един интелигентен развойчик или а, изобретател, а, ако подходи на хорчиво към пазара, а може, може да, да, а, да пожене сериозни успехи. Аз много бих искал да се развием а, в това отношение, но а, за съжаление, да, понякога виждаме как най-обещаващите продукти как напускат Европа. Между другото, последиците от нашите дейности в областта на заетостта. Опитваме се максимално точно да ги измерваме. По-нататък ще ви изпратим тези цифри, но мога да ви кажа, че нашия анализ показва, че през 2018 година броя на малките и средни предприятия е 285 хиляди и 3,9 милиона работни места са запазени или са създадени нови в тази бройка. Така че трябва по-позитивно по да гледаме на постигнатото. Дългосрочното финансиране. Уважаеми дами и господа, някои от вас искате да виждат в нас търговска банка, а от други политически инструменти. Е, ние сме и двете. Ние сме активни в разни области, като финансова банка, защото търсим рефинансиране от капиталовите пазари. Трябва да имаме доверието на нашите инвеститори. От друга страна, изпълняваме обществена публична цел. Работим за публично общественото благо. Изпълняваме целите, които се поставят от вас, от комисията и от съвета. И трябва да съчетаваме тази си роля на публична институция с търговска институция и мисля, че се справиме доста добре. По въпроса за прозрачността, госпожа Кресле, съгласен съм, че бележим напредък и че, и че има още какво да се желае. Има още два въпроса, които искам да повдигна. Искам да имате предвид, че е много, е, е, е много малко числеността на нашия личен състав. А, ние имаме малко над 3000 служители, но в същото време обеме на работата ни е а, два пъти по-голяма, отколкото а, на Европейската централна банка, която разполага с 18 000 а, служители. А, нямаме офиси в а, всички държави членки, защото сме опитваме да сме максимално ефективни по отношение на, на, на, на, разходите си. Моля да отчитате това. И моля да давате да. А, да отдавате е, необходимото внимание това. На, наш, намалението на, на разходите или поне удържането на разходите в сегашните им а, рамки е, е основна цел за нас. Госпожо Гресле, винаги когато а, държава членка внесе предложение за, за, за назначение в управителния съвет и а, винаги много се радваме, когато това е дама. Но това не е, е в ръцете на управлението на банката. Това е в ръцете на, на държавите членки. Те номинират. По отношение на висшето ни ръководство, от 20-те е, години, когато съм работил там, от 18 до до 26% е нараснал дяла на, на жените. Не може за един ден да се променят нещата, защото са необходими няколко години кариера в банката, но мога да ви обещая, че а, имам преди това и не го изпискам, изпускам от поглед. Доколко, доколкото а, назначенията ни а, не са дискриминативни по отношение на другия пол. Благодаря ви. Благодаря, господин а, генерален директор. Не съм сигурен. Не мисля, че господин Здроевки е казал, че трябва да говорите по-малко. По-скоро имаше предвид, че комисарят трябва по-постанно да се изказва. Сега докладчика господин Пиренски за заключителни думи по дебата. Заповядайте. Thank you very much. Много ви благодаря. На първо място искам да благодаря на всички онези, които похвалиха моя доклад. Трябва да посоча, че това е доклад, изготвен от цялата парламентарна комисия. И аз бих поставил себе, себе си на второ място като автор. Посочи го и председателя Хойер. Има стъпки в посока по-голяма прозрачност, по-голяма отчетност. Смятам, че това е пример за полезността на този тип дискусии и такъв тип доклад. Затова мисля, че може да сме удовлетворени от тази гледна точка. Искам също така да се върна на географския аспект. Е, това, което председателят ни каза, всъщност са цифри, които също показват увеличаване на разбирането и движение към по-голямо разпределение. Трябва да се съгласите, обаче 80 към 10 не е устойчив баланс и мисля, че тук има едно предизвикателство пред банката. Също така, накрая трябва да спомена, че дискусията, която проведохме, фактът, че председателят максимално активно говори с нас и дори бих казал се развълнува накрая, е един добър пример за това, че той обещава да върви напред в бъдеще. Uh, Благодаря, господин Пирински. Този дебат приключи. Гласуването по него ще бъде утре. Сега бих искал да направя едно съобщение. След консултации с политическите групи, председателят иска да направи следното предложение за промяна в дневния ред. В четвъртък дебатът за положението в Того да бъде отложен следващата сесия на парламента. Има ли възражения? Няма възражения и така тази промяна се приема. Сега може да продължим. Продължаваме със следващия доклад от дневния ред. Докладът на госпожа Робиал и господин Сарвама защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки. Първо давам думата на двамата докладчици. Госпожа Гардия Сабал, имате 4 минути. Благодаря, госпожо председател господин комисар. Един журналист скоро ме попита дали смятам, че този регламент е необходим. И аз казах да, разбира се. Ние многократно сме говорили за правното положение в европейските институции и виждаме, че наличните инструменти са твърде бавни и недостатъчно ефективни. Нашата общност е общност на ценности. Ние трябва да защитаваме тази общност като граждани. Това не е Европа алакарт, където ние можем да претендираме само нашите права, но не и да изпълняваме нашите задължения. Който желая да се присъедини към Европейския съюз, трябва да отговаря на различни условия в економическата, данъчната, правната сфера. Това е свързано с строги изисквания и някои държави кандидатки, да, те могат да се присъединят, но след като проверката приключи, те не могат да мислят, че могат да правят каквото искат. Трябва да има непрекъснат контрол и когато установим противоречия, трябва да ги отстраняваме, иначе трябва да прилагаме адекватни санкции. Аз искам да призная, че предпочитам преките санкции, но договора не ги предвижда. Комисията направи много интелигентно предложение чрез използване на наличните инструменти, в този случай бюджета, аз в бюджетната комисия също казах, че комисията има възможност пропусна една възможност. Става дума за зачитане на ценностите на Европейския съюз, но и за защита на бюджета. И е, би било твърде малко, ако се концентрираме само върху принципите на правовата държава, защото ценностите, залегнали в член 2 от ФЕСТ, демокрация, равнопоставеност, правата на човека, толерантност, правосъдие. Това са ценности, които ние трябва да дефинираме и защитаваме. Но трябва да защитаваме и европейския бюджет. Едва ли има по-голямо посегателство върху бюджета и солидарността от отклоняването от данъчно облагане и неговото заобикаляне. Затова мисля, че това са също критерии, които подлежат на проверка и санкции ние не можем да говорим за справедливост, равнопоставеност и солидарност, когато не се е, спазва данъчната справедливост. Това е позицията на този парламент. Ние водихме подробна дискусия за целите на този регламент, обаче се концентрирахме основно върху три аспекта. Първо, защита на крайните бенефициери – като се предвиждат санкции в бюджета, защото наистина тук трябва да следим много внимателно какви механизми са ефективни, също така, че санкциите се налагат срещу извършителите, а не спрямо крайните бенефициери. Освен това, мога да кажа, че е определена мрежа за сигурност, най-вече по отношение на крайните бенефициери, след това панело от експерти, решението на база този регламент ще бъде доста трудно. Комисията трябва да разполага с всички възможни данни, за да може да вземе обективно и е, мотивирано решение, което е безпристрастно. За тази цел е необходим панел от експерти, който да подкрепя комисията. Каква е ролята на Европейския парламент? Съгласно предложението на комисията, ние трябва да бъдем само наблюдател. Това обаче е неприемливо. Става дума за ценности, но и за бюджета. А ние имаме правомощия по отношение на бюджета, както и съвета, поради което ни е необходимо право на глас. Тази сутрин испанският министр-председател посочи, че вече е време да защитаваме ценностите, които превръщат нашия проект в уникален. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Сарвама за 4 минути. Уважаеми господин комисар Етингер, не. не бива да изпускам от поглед, а, че демокрацията не, не е даденост. И а, в основата е върховенството на закона. Тогава, когато се постави под съмнение върховенството на, закона, на закона, е отворена котията на Пандор. Драги колеги, демокрацията никога не е идеална. Демокрацията чрез избори а, сформи, може да доведе до такива правителства а, и, и лидери, които се изкушават да отворят котията на Пандора. По пътя си а, могат а, да се опитат да се месят в системата на държавата, да се опитат да се месят, а, да се влияят на медиите или такива политически лидери а, могат да се опитват да прокарват закони, които да правят а, трудно а, да вършат работата си гражданските организации, да огласяват своите тревоги и идеи. При такива действия, такива правителства и лидери, е, разбира се, че ще подриват върховенството на закона, което е основен стълб на демокрацията. Това, за съжаление, драги колеги, е, е фактическото описание на това какво става вътре в самия Европейски съюз днес. Та, ако искаме да, да предпазим демокрацията, трябва да предпазим първо върховенството на закона. Болезнено ясно става вече от години, че сегашните наличните правни механизми не могат да, да предотвратят подобни действия от страна на правителствата. И за това този регламент е от огромно значение. Трябва ни механизъм, който да да, да предвиди конкретни мерки за такива държави членки, за такива правителства. Именно за това а, а, комисията последва, и то много мъдро, предложението на този парламент, нашия парламент, и а, внесе предложение за, съвместно, за механизъм за съвместно време на решение, за да, застраш, за да из, защитава финансовите си интереси Европейския съюз Европейския съюз трябва да е в състояние да приема мерки, в това число ограничаване, намаляване или дори прекратяването на достъпа до финансиране от Европейския съюз. Това трябва да бъде пропорционално на сериозността на, на пропуските. Искам да очертая пет момента, които са много важни в този доклад. Правото основание е в финансовия регламент, а не в член 7. Става въпрос за защита на европейския бюджет, парите на данокоплаците. Второ, трябва да напишем закон, който да се прилага равно във всички държави членки. Защото във всяка държава членка може да е застрашено върховенството на закона. Трето, трябва да защитим крайните бенефициенти изследователите, гражданските организации, обикновения гражданин не бива, не бива да страдат от а, ограничаването на средствата. Говорим а, тук за а, широко разпространени проблеми в а, равенството на закона. Само, а не за отделни частни случаи. И а, пето, парламента е на равна нога с, а, а, с съвета като законодателен орган и се надявам, че всеки е член на този парламент много внимателно ще се запознае с този доклад. И ще, надявам се, че ще оцените, че е много важно да подкрепите предложението. Защото нищо в днешна Европа не е толкова важно, колкото върховенството на закона. И не на последно място, искам а, цялото си сърце е да благодаря с докладчика за чудесната работа и сътрудничеството по този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Сарвама. Сега за комисията Либе. Госпожа Саргентини. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че замествам колегата Хосе Мария Тери Кабрас. Той е докладчик от комисията Либе. Заедно с него аз съм убедена, че този доклад е нужен. Имаме нужда от нови инструменти в своя инструментариум, за да направим така, че държавите членки да спазват закона. Наша отговорност е да направим така, че гражданите да не са ощетени и да могат да упражняват правата си. Трябва да има независимост, върховенство на закона и зачитането на правовата държава трябва да бъде част от нашите инструменти, за да може Съюза да работи гладко. Тук говорим за европейски правителства. В случая аз мисля за Унгария, която се занимава с пропаганда, смята, че е изключително важна. Не може да стоим отстрани и да гледаме това, което се случва. Комисията Либе иска да направи така, че да има необходими механизми за ограничаване на такива а, развития. Това е записано и в Хартата за правата. Това не е подчаст на правовата държава. Напротив, това е отделен аспект, който е записан сам по себе си Изменение 72 на комисията Либе е много важно. Подкрепете го, защото така този доклад ще стане още по-добър. Благодаря, госпожо Саргентини. Благодаря и за това, че ни припомнихте, че това беше дейност на господин Терик Образ. Сега давам думата на господин комисар Етингер. Уважаема госпожа председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, Искам да благодаря от името на комисията на всички ангажирани депутати, на докладчиците госпожа Рубиал и господин Сарвама, но също и на вас, госпожо Саргентини, за изключително компетентното изготвяне на този доклад – ние по принцип приемаме това предложение, обаче искаме да го усъвършенстваме. И още веднъж изказвам за това моята благодарност и изразява моя респект. Става дума за предложението за регламент от комисията във връзка с бюджета на Европейския съюз – и за а, някои слабости по отношение на върховенството на закона, по отношение и на следващата а, бюджетна рамка, така че да можем да разработим инструмент, който да защитава достатъчно Европа, нейния бюджет и нашите граждани да накоплаци от измами, присвоявания и други видове престъпления. Трябва да посоча, че силната подкрепа от парламента в рамките на консултациите със съвета е от решаващо значение. Ние трябва всъщност много отдавна да бяхме създали такъв инструмент. Това е съвсем логично, защото когато става дума за нашите бюджетни програми, с които подпомагаме проекти, с които отпускаме средства, се появяват спорове с партньори, с ползватели, с държави, членки, региони, общини и също така тези спорове се отнасят до съда, ние във всяка държава членка трябва да можем да се оповаваме на независими съдебни органи, които спазват върховенството на закона, т.е. не се подчиняват на указания – и с две думи върховенството на закона да действа навсякъде. Още към настоящия момент държавите членки трябва да докажат, че техните правни разпоредби и процедури за използване на европейски средства са ефективни и предлагат достатъчна защита срещу злоупотреби или измами. Трябва да посоча, че с това предложение ние укрепваме нашите инструменти и увеличаваме нашия авторитет като Европейски съюз. в случай на генерални слабости по отношение на върховенството на закона трябва да има наистина подходящи инструменти за защита. Фокусът върху защита на финансовите интереси на Европейския съюз е важен за нас. По мое виждане, настоящата дефиниция на приложното поле на нашето предложение трябва да създаде добър баланс между защитата на европейския бюджет и други съществуващи европейски механизми, като например член 7 от нашия договор. Става дума не за санкции, става дума за защита – на европейските средства и по този начин за ефективност и ефикасност при изпълнението на бюджета на европейско равнище. Ние предлагаме прозрачен и обективен механизъм, всичко това в рамките на тази нова процедура. Всички мерки по тази процедура трябва да бъдат са размерни на вида и е, тежестта на дефицита при съответната държава. Това означава съкръщаване на средства, но също и е, заличаване на средства. Това трябва да бъде в съотношение с измамите, с е, размера на дефицита по отношение на върховенството на закона. Защото суверенът е гражданинът, студентът, и следователят този, който се ползва от социалните проекти. За това гражданина трябва да знае какво да очаква от проектите. Разпределението на тежеста не трябва да става в ущърп на нашето общество, на нашите студенти, учени, на бенефициерите като цяло. Ако комисията има основание да приеме, че има недостатъци по отношение на върховенството на закона и се нарушават финансовите интереси на Европейския съюз и неговите граждани, тогава ние ще започнем процедура която да доведе до изпълнение на подходящи мерки, като тук трябва да вземаме предвид решенията на Европейския съд, доклада на Сметната палата, заключения на компетентни организации. Преди да вземем решение, ние трябва да изслушаме засегнатата държава членка – тя трябва да има възможност да представи подробно становище и парламентът, наред с съвета, трябва да участва в процеса на вземане на решения. За мен това е съвсем логично, съвсем последователно и подкрепям тази идея. Процесът на вземане на решения обаче трябва да протича бързо и ефективно, небюрократично, приспазвайки върховенството на закона.